Dear colleagues, Скъпи колеги, откривам заседанието. Приемане на проекта за дневен ред е първата ни точка от него. Има ли възражения към него? Не, няма а, такива. Съобщение на председателя е следващата точка. Моля ви, внимавайте. Доста са първо обобщение на препоръките и решенията взети на заседанието на координаторите на 11 май, за да се се удължи заседанието, но отложен е един от докладите, така че е решен въпроса. Имаме постоянен екип с докладчика, който ще се реши по-късно. Беше взето решение докладчикът да може да пътува за конференцията в Рига на 20 юни. Директива на съвета, която а, отменя а, съветска, а, а, директивата на съвета а, за данъчното облагане, разпределението на докладите е по а, политически а, групи за спестяваните доходите отива в групата на ЕфДД, Доклада за Банковия съюз на социалистите и демократите. Становищата са както следва бюджет, всички раздели, никой не поиска този доклад, Роберто ще е много доволен, като кажеш, че трябва да го а, а, поеме. Отива в Обединената левица. Следващия доклад доброто економическо управление на съвместното заседание на 22 юни от 3 до 5 след обед ще разгледа въпроса за економическия диалог заедно с заместник-председателя на комисията Домбровскис за конкретните препоръки на комисията по страни беше взето решение да не се изготвя проекто становище по доклада на парламентарната комисия по заетостта. Ще бъдат поканени ключовите заинтересовани страни, включително представители на гръцкото правителство, когато се обсъжда темата там за Европейския фонд за стратегически инвестиции Имаше продължителни среднощни преговори до 3 часа сутринта, дано да са пили достатъчно кафе. Други важни теми, по които е подпис, е постигнато споразумение с съвета. Забележете каква е изненада за финансирането на Европейския фонд за стратегически инвестиции. И в допълнение към това Winning, and I hope they have better coffee than in Strasbourg. On money... За фондовете на паричния пазар е, ще се гласува на 20... Беше гласувано на 26 февруари, беше взето решение да започнат тристранни преговори на 29 април е, в е, пленарната зала беше взето решение, така че по мандата могат да започнат преговорите председателя, докладчика и докладчиците в сянки, ще, сянка ще започнат тези преговори, колкото е възможно по-рано, на основата на съгласувания общ подход. За файла за референтните показатели по това досия на 31 март беше взето решение а, да влезе в пленарната зала, за да се утвърди мандат на 19 май. А, беше взето решение прието и беше върнато съгласно правило 61 в парламентарната комисия. Сега може на основата на приятия в пленарната зала мандат да започнат тристранните разговори. Първото заседание е насрочено за 2 юни, така че референтните показатели вече са досие, което е готово. Втори кръг от тристранните разговори по проекто регламента за финансовото регулиране се проведе на 20 март. Беше постигнат известен напредък, така че повечето въпроси вече са изяснени. Следващото заседание е предвидено за 3 юни. Що се отнася до изключването на централните банки, ЕЦБ е, силно се възпротивява и тази позиция се изразява от съвета на прекият е, обмен на е, данни, що се отнася до задължението за отчитане за е, плащанията, които се изтеглят за по-задна дата, това не е важно, за дерогациите за МСП и постепенното включване на системата за отчитане беше постигнато решение да се работи по насоките за работа. Това е известно на хората, които се занимават технически с това досие. По член 15 отново беше отправен настоятелен призив към държавите членки да преразгледат своята нормативна уредба. Заседанието ще се а, проведе в тристранен формат. Беше постигнат значителен напредък на предишната а, среща и техническата работа а, продължава. Това бяха съобщенията на председателя. Има ли някакви бележки? Не виждам. Продължаваме с публичното изслушване за, за пенсиите. Поканили сме председателя на организацията Пенсии Европа. Добре дошъл Ханс Ван Мертен от университета в Утрехт, Клаус Диферман, главен изпълнителен директор – на организацията АБА. И Максимум Черути, ръководител на отдел в Бизнес Европа. Дано повечето са тук. Има доста задръствания по улиците, но надявам се, че са успели. Имаме около половин час за презентациите на четиримата поканени гости и след това ще проведем размяна на мнения с членовете на комисията. Първо давам думата на докладчика за дейността и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване, господин Брайан Хейс. Брайан, заповядай. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички, че дойдоха. С нетърпение очаквам дискусията. Втора възможност имаме да проведем публични изслушвания по темата. Преди няколко седмици имахме една първоначална дискусия в нашата комита, комисия и имаме и публикуването на Бялата книга, все по съща тема. Днес ще чуем думата на отрасъла на експертите, които имат най-задълбочени познания по въпроса. Това не е кръгла маса на регулаторите. Напротив, тук искаме да чуем как отрасъла ще бъде засегнат от законодателните промени и как той вижда тези промени. Очаквам е, дискусията е, с е, най-важните браншови представители. Искам да благодаря и на всички докладчици в Сянка, които са тук. С удоволствие бих и слушала и техните становища. Точно преди лятната вакансия ще внеса доклада си. Нямам какво повече да добавя. По-добре е да чуем експертите и да оставим максимално много време за колегите да зададат въпроси. Благодаря. Тогава давам думата на председателя на Пенсия Европа. Thank you very much for the opportunity. Благодаря, благодаря ви за възможността да говоря пред е, вашата комисия днес. Е, много се радваме, че нашата организация може да бъде представена на това е, заседание. Е, добре е, е да се чуе мнението и на е, организациите за пенсионно осигуряване, колкото е възможно по-рано в рамките на законодателния процес. Трябва да се гарантира висококачествена проверка, висококачествен контрол върху новото законодателство за професионално пенсионно осигуряване е, изключително важно е, е да е, се помисли много добре за това, може ли да се въведе хармонизиран подход. Хубаво е, че вашия докладчик нюансира нещата и се отдалечава от така, хармонизирания, абсолютно хармонизирания подход. Много важно е, е, е това, че е, в момента сме на, крат, на прага на една е, реформа на първата директива за платежоспособност от 2003 година. И се опитваме да е, е, въведем е, нови схеми за пенсионно професионално осигуряване в Европа. Е, в никакъв случай не бива да се въвежда така, подход, свързан с холистичните счетоводни отчети, тъй като това би могло да се отрази неблагоприятно на пенсионното осигуряване. Директивата в сегашния и вид е твърде е, стриктно е, е, предписваща определени процедури и правила, което според нас не е най-подходящата форма. Заедно с нашите приятели и партньори, включително и от бизнес Юруп и от други институции за професионално пенсионно осигуряване на европейско равнище, смятаме, че трябва да има осигурена повече гъвкавост включително и по отношение на трансграничното прехвърляне на пенсионни права не бива да се отнасяме към пенсиите като към потребителски продукти. Тук има много елементи, които трябва да се съобразят. Естествено, не само свързани с е, пенсионната система като цяло и различните схеми, но и е, социалните аспекти. В момента ситуацията очевидно е неблагоприятна за, е, и за работещите, и за работодателите. Има една несигурност по отношение на дългосрочните инвестиции и капиталовата адекватност. Но при всички положения трябва да помислим за адекватно покритие, така че да има и адекватно осигуряване за трудов стаж. Няколко са моментите, които според нас могат да бъдат подробрени. Не а, да променяме изцяло системата и да търсим преминаване от една схема, която е с определени вноски, към друга схема с определени доходи. Би трябвало да потърсим един по-уравновесен подход, за да приведем системата като цяло в съответствие с е, е, законовите разпоредби на отделните държави членки. Освен това, е, пенсионните схеми би трябвало да предоставят в подходящ формат информацията, от която се нуждаят членовете. Като трябва да се гарантира, че схемите с определени е, пенсионни е, обещетения е, ще бъдат гарантирани срещу прекомерни рискове. Не би трябвало да се поставят прекалено високи изисквания към пенсионните е, е, схеми, но е, в новото законодателство очевидно тази възможност за коригиране е пропусната. Струва ни се, че би трябвало да се помисли за едно подобрение на проекта. Що се отнася до делегираните актове, да, има редица технически аспекти, които трябва да се съобразят. Това е, до голяма степен политически въпрос, но при всички положения трябва да се предвиди е, подходяща система за упражняване на контрол. Е, в е, всички схеми трябва да се помисли най-вече за това, че прековерните разходи са една непосилна тежест за членовете е, правителствата е, в момента са притиснати от много неблагоприятни обстоятелства на, на пазара и в економиката и се опитват да стоварят е, и да прехвърлят тежестта по пенсионното осигуряване на работодатели и работещи, но в 28-те държави членки на Европейския съюз ние ще трябва да осъзнаем необходимостта от ограничаване на тази тежест. Благодаря ви. Сега ще дам думата на Ханс Ван Мартин от университета в Утрехт. Благодаря ви много за поканата. Бих искал да кажа две неща в началото. Ще се спре на някои от членовете на договорите, в които се говори за пенсиите. Читам за изключително важно да знаем тези основни елементи. И най-накрая ще очертая някои идеи, които биха били полезни. Ще започна с едно дело Ван Гентен Лус от 1962 година. Там се говори, че Европейската економическа общност е нов правен ред на международното право, в полза на която държавите са ограничили своите суверени права, въпреки че това се отнася за ограничени сфери. Също трябва да имаме предвид, че към пенсионните фондове се прилагат и правата за правилата свързани с конкуренцията, както е по делото от 1967 година Олбани, където има позоваване на член 85 от договора. От 2011 делото Комисията срещу Испания, там се казва, че се прилагат и услугите, които се прилагат предлагат от пенсионните фондове и застрахователните компании във връзка с професионални пенсионни осигурителни схеми съгласно член 57 от договора за функциониране на Европейския съюз. В същото решение на съда в 38 точка се казва, че че от гледна точка на единия пазар и за да бъдат постигнати целите на пазара, член 56 изключва прилагането на национални правила, които би направило доставката на услуги съгласно член 57 от договора по-труден, В 2011 съдът също въвежда и задължение на държавата, ако не функционира добре втория стълб. Това е много важно. Относно съдебното решение по делото Хоган, там се казва, че директива 2008-94 за неплатежоспособността трябва да се тълкува както мерките предприяти от Ирландия по делото Робинс и други. Което също посочва, че държавите членки тук са допуснали сериозни пропуски. Държавите членки отговарят за постигането на резултатите. В случай, че не го постигнат, носят отговорност. Сега преминавам към развитията, свързани с създаването на съвета, Съюза на капиталовите пазари. 18 пъти се споменава думата пенсии в проекта. Там се посочва примахването на пречките пред трансграничния достъп може да укрепи единия пазар – при осигуряването на индивидуални пенсии. Интересно е също да отбележим е член 304 от Директивата за способността 2. Там се посочва, че дейностите на дружествата се осъществяват само в държавите членки, там където е разрешено функционирането на съответното дружество. Той е само в държавите членки, където а, са дадени съответните права. И така, какви полки можем да извлечем от всичко това? Аз съм отбелязал четири такива полки. Първо, считам, че е необходимо да се хармонизират изискванията за наличие на капитал, за да не се стига до регулаторен арбитраж. ЕОПА действа самостоятелно, както виждаме сега при осъществяването на стрес тестовете. И нещо по-важно, за трансграничната дейност на пенсионните фондове забелязваме, че капиталовите изисквания са много важни за държавите членки и ако има разлики между тези капиталови изисквания между държавите тленки ще се стигне до арбитража. Ние искаме да не се стига до там. Втората полука е, че директивата за институциите за професионално пенсионно осигуряване, директивата ИПО, трябва да е лесно приложима. изискванията за пълно капиталово покритие затрудняват трансграничната дейност. Аз цитирах този конкретен член от директивата по тежоспособност 2, тъй като се прави разграничение между пенсионни фондове, които са местно активни и такива, които не действат на този принцип. Някои се питат защо са необходими правила, когато един фонд е активен само на национално ниво. Имаме дефиниция за трансгранична дейност, но може би трябва да посочим по какъв начин ще се прилага дефиницията за онези фондове, които действат само национално равнище. В заключение считам, че би могло да се а, стигне до създаването на пенсионен а, съюз на Европейския съюз, не бива да допускаме в втори крах на финансовата система, където, какъвто наблюдавахме неодавна. Благодаря ви, господин Мартен. Давам думата на господин а, Клаус Стивеман от а, АБА. Благодаря, господин <clears throat> председател. За нас е висока чест да участваме в е, това изслушване и е, бихме искали да подпомогнем по всякакъв начин е, процеса, чрез който директивата и по две наистина ще укрепи системата на професионалните пенсии. Искам да посоча, че професионалните пенсии имат значителни предимства в сравнение с индивидуалните пенсионни планове. Административните разходи са по-малки, поделя се риска в по-висока степен, разпределя се и солидарността между поколенията, което подобрява средния резултат за участниците. Много важно е, е да знаем, че около 60% от европейските работници все още не са обхванати от системата на професионалното пенсионно осигуряване. И това в бъдеще категорично ще създаде проблеми, защото трябва е, да имаме добро съчетаване на различни видове пенсионно осигуряване и търсене на компромис – с директивата и по две. Тя засилва системата на пенсионно осигуряване, а институциите за пенсионно професионално осигуряване са само един елемент от нея. Също така искам да посоча, че повечето европейски страни имат три стълбови системи. Философията им се различава, историческите основи на пенсионните им системи са различни. И в никакъв случай няма универсална рецепта, която да бъде валидна за всички системи на пенсионно осигуряване. Така че и за професионалните пенсии няма универсална рецепта. Ние сме единни в разнообразието и мисля, че това въжи с особена сила за професионалните пенсии. Продължавам да мисля, че професионалните пенсии могат да изиграят много важна роля по отношение на общественото осигуряване. И в този смисъл трябва да ги разглеждаме във вида в какъвто са, а именно да видим каква е правната им същност е, и приносът и за пенсионното осигуряване. Е, в е, една област, в която фактически има взаимоотношения в един триъгълник. Осигурявани, осигуряващи работодатели и институции за професионално пенсионно организание в Германия, работодателят подкрепя тази система. Имаме е, защита и гаранции на осигуряваните е, срещу неплатежоспособност. И е, по никакъв начин не могат да бъдат засегнати професионалните пенсии. Мисля, че това може да послужи като добър пример за Европа. От 1974 година в Германия не е имало нито един случай, в който бенефициерът или работникът да не е получил обещаното, дори и при неплатежоспособност на предприятието, в което работи. Както казах, ние сме единни в разнообразието и затова трябва да мислим за минимални стандарти няма нужда е, системата да се хармонизира изцяло. Аз не съм съгласен, че е, липсата на трансгранична дейност не се дължи е, на разпоредбите на директивата и по-едно. Мисля, че причината е другаде такава трансгранична дейност просто не е необходима, защото професионалните пенсии е, са вид осигуряване, е, което се реализира на национално равнище. И ми се струва, че не е необходимо да обединяваме вторият или третият стълб, след като вече сме обединили първия. Именно поради тази причина. One we do have did their job. Ако искаме да подобрим системата, мисля, че трябва да работим главно в тези посоки, които вече изброих. И още нещо, което според мен е много важно. Професионалните пенсии се подчиняват на националното трудово и осигурително право. Това са институции от втория стълб и при тях не можем да говорим за упражняване на а, права на потребителите и защита на потребителите, както е в третия стълб в Германия. Работодателят фактически е потребителят а, в системата на пенсионните, а, на професионалните пенсии. А работникът изцяло разчита на своя работодател за попълването на професионалния пенсионен фонд. Така трябва да се пазим от всички предложения, които увеличават а, разходите и тежеста. Пак повтарям, 60% от европейските работници нямат професионална пенсия. Дори в Германия 40% нямат. А у нези 60, които имат, тази допълнителна пенсион, професионална пенсия не е достатъчно голяма по размер. Затова призовавам да не се създава допълнителна тежест а, а да се създадат облечени условия за развитие на професионалните пенсии. Благодаря, господин Штиферман. А сега, като последен оратор в този панел на нашите гости, давам думата на Максим Черути, директор на отдела по социални въпроси на Бизнес Юръп. Благодаря ви, господин председател. Е, много важно е, че имаме възможност е, да участваме в е, това изслушване около 20% от работнищите в Европейския съюз са засегнати в крайна сметка от схемите, пенсионните схеми. Те са обхванати в тези схеми и сумите са солидни 2,3 трилиона евро. Е, за нас е, в Бизнес Юроп въпросът е, за реформата на институциите за пенсионно осигуряване е много важен въпрос, с който ние се занимаваме сериозно. Е, преглеждаме е, правилата за пенсионните фондове, е, говорим за всичко това, което бихме могли да очакваме като последствия. Естествено, става дума най-вече за различните схеми. Схеми с дефинирани вноски, което ще бъде е, една крачка напред, е, струва ни се, в развитието на пенсионната реформа в Европа. Бизнес Юръп е много ангажирана е, с темата. Ние разчитаме естествено и на общите дискусии и на подкрепата на синдикатите. Тъй като трябва да разглеждаме е, пенсионните системи като едно цяло, в което е, има работодатели, има и е, работещи, представени от, в повечето случаи от синдикатите. Важно е, естествено, да помислим за една добре функционираща система за пенсионно осигуряване. Е, трябва да помислим е, по пет основни е, въпроса. Социалното измерение, естествено, свързано с управлението на системата и да си дадем сметка, че не става дума за финансов продукт, който се предлага на отделния работещ, на отделното лице, а става дума за взаимоотношения в рамките на пенсионната система и тези взаимоотношения са най-вече между работодател и работеща. Освен това, пенсионната система трябва да бъде организирана много добре на национално равнище е, и трябва да се избягва е, така, е, уеднаквения подход на европейско равнище. Пенсионните системи естествено са свързани много тясно с държавата член. И отделните сектори, както и предприятията и схемите, които са се наложили на национално равнище. Е, при всички положения трябва да се помисли и за капиталовите изисквания за пенсионните фондове. Това бе споменато на, на, е, от много от моите е, колеги тук. Имаме в това отношение не само европейски, но и национални закони е, много важно е при всички положения е, да е, има точно определени изисквания. Когато говорим за националните практики, които вече са се наложили и които спадат към добрите практики на Европа, естествено те ще бъдат в основата на една реформа, според мен, ако искаме тя да бъде добре функционираща не бива както вече сме обсъждали многократно в различен формат да се ръководим единствено от желанието за абсолютна хармонизация. Не. Е, е, капиталовите изисквания по отношение на пенсионните фондове е, са свързани естествено и с високи разходи. Има и направена оценка на риска за пенсиите във връзка с изискванията за капиталова обезпеченост на пенсионните фондове в момента в Европа е, нещата се свързват най-вече с е, счетоводните баланси и на тази основа се определят и е, платежоспособността с счетоводните баланси се свързват и капиталовите изисквания. Ние разбираме, че това е, е единият възможен начин за определяне на е, капиталовите изисквания за пенсионните фондове, но смятаме, че бихме могли да е, създадем и допълнителни изисквания, извън балансови изисквания, така да се каже, във връзка с пенсионните фондове. В вашата комисия се водят интересни дискусии и се дават предложения, които биха могли да допринесат много за устойчивостта на една бъдеща пенсионна система в Европа. Благодаря ви много. Съжалявам, че времето за презентациите бе ограничено, но ще трябва да дадем възможности на нашите членове и преди всичко първо на координаторите да зададат въпроси и да направят коментар. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички. Радвам се, че имаме тази възможност да проведем днешното развивкане. Аз съм чувал някои от направените тук бележки и преди но аз съм малко озадачен. Ние приветстваме директивата и казваме какво не трябва да се променя. Ще приемете ли предизвикателството да ни обясните защо приветствате директивата, особено към първия оратор, защото на този етап не ми е съвсем ясно каква е причината защото трябва да имаме предвид каква е европейската цел, която преследваме. Какво е европейското измерение, защото предложението е на Европейската комисия, тук е Европейският парламент. Това на първо място. От коментарите ни ми стана ясно. Само един от ораторите се спря на регулаторния арбитраж. Има примери на пенсионни фондове, които се преместват. Има европейско измерение. Директивата предвижда мерки за недопускане на регулаторен арбитраж и бих искал да помоля за малко повече разяснения относно ИПО, които действат а, на национално равнище и такива, които действат а, в а, трансграничен контекст. Благодаря ви. От екара Ашли Фокс има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря на ораторите за направените изказвания. Ние знаем, че социалното осигуряване, осигуряването на пенсия е национална компетенция. Трябва да се запитаме каква ще е ползата от тази директива, каква трябва да е целта ни. Надявам се, че целта ни е да се подобри броя на лицата, които са обхванати от пенсионните схеми да се подобри качеството на пенсиите, които получават, както и а, парите, които получават като пенсии. Съгласен съм с госпожа Сигас. да не изключваме професионалните квалификации на доверените лица. Съгласен с господин Штифеман, с господин Джерути, които казаха, че трябва да сме предпазливи, когато става дума за налагане на допълнителни тежести или разходи. И за капиталовите изисквания господин Мертенс говори, че се нуждаем от единни изисквания за капиталово покритие. Но това би било катастрофа, нова катастрофа за работещите. Това ще затрудни тяхното обхващане в тези пенсионни схеми. В Обединеното кралство и в Ирландия и по фондовете се създават от работодателите и те се управляват от попечители. И така как ще гарантираме, че всяко ново законодателство ще доведе до подобряване на закрилата без да се добавят нови разходи. Ако целта е да се ако резултат от тази директива е да се намали броя на покритите лица и средствата, които получава, тогава няма особен смисъл от нея. Благодаря на Ашли Фокса. Сега за Алде давам думата на Софи Интвелт. Благодаря, господин председателю. Сигурно всички ще се съгласим какви са целите. Едва ли някой ще каже, нека целта ни да е да намалим пенсиите, да намалим броя на лицата, които получават пенсии, да направим пенсиите по-несигурни, но да претендираме, че всичко е чудесно в момента, и че ако се приеме ново законодателство, всичко ще се оправи, това не отговаря на реалността. Не зная каква е ситуацията в Обединеното кралство, но мога да ви кажа, че тези, които отслабват позициите на пенсионерите в Нидерландия, са именно пенсионните фондове. Възползваха се от финансовата криза. Ние имаме една стабилна система, но това не означава, че тя е иммунизирана. Години наред ние се опитваме да обсъждаме пенсиите в Европа и се натъкваме на някаква забрана на табу да се води дебат. Сякаш света около нас не се променя, сякаш е, начина на работа не се променя, сякаш не се променя пазара на труда. И това, което особено ме тревожи, е, че много от е, хората, които вземат решения и които са против промените, и иска да се запази статуквото, всъщност те са хората, които не говорят от името на бъдещите пенсионери. Това са млади хора, които имат също право в бъдеще да получават достойни пенсии. Ние нямаме смелостта да признаем всичко това. Вероятно има слабости в системата, вероятно има рискове и ние сме нелоялни към младото поколение. Съжалявам, господин Штиферман, надявам се да не съм ви разбрала добре но вие казахте, че не е необходимо да има закрила на потребителите, защото работодателите са потребителите и работ... работниците просто трябва да разчитат на своите работодатели. Надявам се те да могат да разчитат на закона, на нас като законодатели, да гарантираме техните права. Никой не твърди, че трябва да има огледално същата директива като платежоспособност 2. Ние искаме да се смекчи риск. Ако няма риск, всичко е чудесно. Ако нямаше риск, обаче, ни нямаше изобщо да осъждаме темата тук. Трябва да разгледаме и въпроса за трансграничната дейност, защото ние трябва да създадем един истински единен пазар. Такъв пазар е в процес на създаване в момента. И в заключение, да, ние трябва да отчитаме разликите в Европа, но това не означава, че не можем да приемаме правила, които да защитят пенсиите на всички, на днешните пенсионери, както и на бъдещите пенсионери. Председателят, благодаря Софи. Сега от групата на Обединената левица господин Креспо, който ще говори от името на тази политическа група. Аз съм Урбан Креспо от Обединената левица. Аз съм заместник, член на тази парламентарна комисия. Не можах е, да дойда в началото на изслушването, защото нашата политическа група работеше по друга тема за лицата, които нямат документи. Съжалявам, но имаше припокриване на времето. Важно е да обсъдим въпроса за пенсиите, защото има сериозни рискове Забелязваме това и в други области, което показва, колко зле се управляват пенсионните системи, включително частните пенсионни фондове. А те засягат хиляди, хиляди лица. Някои предпочетоха да е, имат публични и частни пенсии. Ние трябва да гарантираме безопасността на частните пенсионни услуги, особено когато става дума за инвестициите, защото забелязваме как някои преференции и други а, възможности, използвани в Испания, доведоха до загуба на спестявания на много хора, защото нямаше гаранции, че инвестициите, направени от пенсионните фондове, са сигурни. Затова тези аспекти трябва да се имат винаги предвид – Не бива също да оставяме на страна и публичния сектор, когато говорим за пенсиите. И тук стигам до въпроса за участието на работещите. Много от фирмите правят разграничение между своите служители и ние трябва да имаме предвид и този факт. Председателят, благодаря. Сега от зелените давам думата на Свен Гиголт. Благодаря на ораторите за направените изказвания. Очевидно е, че държавите членки имат различни модели, поради което няма смисъл да се предлага един единствен модел. Не забелязвам някой да желая това. Но мисля, че в залата витае нещо, което трябва да бъде назовано. Ние живеем в среда, от, при която имаме ниски лихвени проценти. и това създава въпроси, свързани с гарантирането на пенсиите. Освен това, счетоводните системи в някои държави членки позволяват да се прикриват загубите. Всъщност това не е загуба, а липсва заделянето на провизии за бъдеще пенсии, ако сегашните ниски лихвени проценти останат и в бъдеще. Ще имаме интересна дискусия с ЕОПА относно платежоспособност 2, но проблема с ниските лихвени проценти е голям, независимо дали има едно единствено решение или не за всички. И законодателите в Европа трябва да са обезпокоени, защото част от фирмите може да се наложи да използват значителна част от приходите си, за да гарантират бъдещите пенсионни плащания, вместо да инвестират. Въпреки, че пенсионните фондове не са класически финансови участници на пазара, те могат да създадат риск за системата. Радвам се, че ЕОПА разглежда този проблем и публикува и данни. Зная за Германия между 20 и 30 милиарда са липсващите провизии в системата. В някои държави членки тези стойности са по-високи. Затова считам, че е добре, дори ако докладът в момента да не обхваща изискванията за капиталови провизии, капиталови резерви, ние трябва да поискаме националните надзорни органи да разгледат този проблем, така че никой в последствие да не твърди, че сме си мълчали, защото не сме искали да назовем нещата с истинските им имена. Че значи няма да има смисъл от тези общи правила за капиталовите изисквания. Считате ли, че съществува по-голям риск за европейската економика поради липсата на тези заделени средства, тези провизии и считате ли, че това е голям или малък проблем? Благодаря на Свен Гиголд. Само един от членовете на парламентарна комисия е заявил желание да се изкаже. Ако няма други, след това ще дам думата за отговори. И така, Томас Ман. Единствения записал се. Die Panelisten, die wir gerade hatten, ich denke, die... Да, благодаря на е, участниците в панела, на експертите, които изслушахме. Е, благодарим за това, че те посочиха, че действително в е, държавите членки системите са много различни. И наистина, е, тристълбовата система не е на лице във всяка държава член. Е, системите са доста различни. Е, ние постепенно искаме да хармонизираме нещата, но не става дума за пълна хармонизация. София Инфелд се спомня, че в предишния легислатурен период говорихме за прехвърляне, за преносимост на данните. Не можахме да постигнем максималните цели, които си бяхме си поставили, но Въпросът е, е все пак е, да има яснота, най-малкото да има предвидимост е, за всичко това, което се натрупва по отделните стълбове в държавите членки, включително и в предприятията, в които хората имат право на допълнително пенсионно осигуряване при определен трудов стаж. Системата, която съществува в Германия, междувременно вече е доказала, че тя действително пази е, осигурените лица от е, несъстоятелност. Можем да е, отчитаме само ползи от тази система. Още един фактор, на който ще се спра социалните партньори. Много ясно е, че тяхната роля е изключително важна тук е, имаше изказвания за това, че нещата са свързани и с е, директивата несъстоятелност е, състоятелност или платежоспособност 2. Не, няма връзка според мен. Когато го говори Свен Гигот за връзката с политиката на Централната банка, си помислих, че той е много прав. Да, действително когато говорим за това допълнително професионално пенсионно осигуряване по стаж на работно място, трябва да си даваме сметка, че естествено в тази допълнителна система наличието на средства в предприятието е нещо изключително важно. Не можем да свързваме нещата единствено с четоварните баланси. ЕЙОПА междувременно вече събра редица въпроси. 111 са въпросите, които бяха събрани във връзка с пенсионните системи, и с директивите, за които говорим. Какви са отговорите обаче все още не знаем. И още една забележка от Европейския парламент и от е, съвета. Е, излезе, зуха сигнали за това, че ще имаме е, едно становище, ще имаме компромисен текст е, и ще има и една е, клауза е, която, за ревизия, за корекция. Всичко това още през тази седмица ще бъде обсъдено е, и е, в един момент ще трябва да вземем решение и в комисията по заетостта. Дали след 4 години, дали след 6 е, години ще провеждаме този преглед на законодателството с съответните корекции в е, разпоредбите. Е, това е въпрос, който все още не сме решили, но скоро ще трябва да се произнесем. Благодаря ви. И така, нашите е, експерти ще трябва да отговарят на редица въпроси. В същия ред, госпожа Сегас. Благодаря ви за поставените въпроси. Ще им отговаря последователно. Господин Танк попита защо приветстваме тази директива, ако същевременно толкова много са бележките ни за подобряване. Подобри, подобрения са необходими, но я приветстваме поради това, което каза госпожа Софи Индвелт. Светът се променя и ние трябва да се променяме. Според нас законодателството трябва да отразява е, изменящия се свят е, в економиката, инвестициите или демографското състояние. Искаме законодателството да бъде добро, да отразява света на пенсиите такъв какъвто е и такъв какъвто ще бъде. По такъв начин този, който днес навлиза на пазара на труда, ще може да знае на каква пенсия може да разчита за напред. Има добри елементи в директивата и трябва да се насърчават, да се разпространява добрата практика, особено по отношение на управлението. Господин Фокс направи един точен анализ за това какво е успех или неуспех на една пенсионна система. Той зададе въпроса за разнообразието и какво може да се направи, за да се отчете разнообразието в Европейския съюз по отношение на пенсионното осигуряване и как това може да се постигне така, че да не бъдат прекомерни разходите. Според мен, ако гарантираме минимални стандарти, оттам нататък ще могат да се отчетат националните особености, защото пенсионното осигуряване се реализира в системи, които са доста различни в държавите членки. Важно е да имаме законодателство, което отговаря на поставената цел да има устойчиви пенсионни системи в целия Европейски съюз. Аз не приемам или по-скоро не виждам а, въпросът за регулаторния арбитраж да стои така, както го а, вижда ЕИОПА. Светът се променя и той се променя съществено. Демографските е, промени са много големи. Имаме едно отвояване на е, е, броя на хората, които се ползват от пенсионното осигуряване. И това означава, че то трябва да се променя в цяла Европа. Ако разгледаме съдържанието на директивата, трябва да се внимава да няма неочаквани, нежелани и непредвидени последици да не се стигне до по-малко осигуряване вместо до разширяването му. Като имаме холистичният балансов отчет, не бива да се забравя, че това може да доведе до съществени разходи. Това е, у нас в е, Великобритания доведе до увеличаване на разходите с 220 милиарда. И какво е решението на работодателите? Те тръгват по най-лесния път те закриват а, тези а, фондове, а това е най-лошото решение. При натрупването на такива разходи а, може да се стигне до закриване на фондове, оттам на стесняване на а, обхвата на пенсионното осигуряване. В никакъв случай не бива да се допусне това. Наистина, трябва да наричаме нещата с истинските им имена, както беше посочено. Трябва да се види кой е слона в стъкларския магазин и това са ниските лихвени проценти. Тук беше казано, че се прикрива а, проблема. А, в нашата организация, в Националната асоциация на а, пенсионните а, фондове в а, Обединеното кралство, други организации, които познавам, знаят а, а, тази а, ситуация. И не бива а, да си затваряме очите, че а, директивата а, Протежоспособност 2 може още по-нататък да влуши положението с целта да бъдат имитирани облигации и да се запазват работните места. Трябва да запазваме своите принципи трябва да поддържаме високи е, стандарти в комуникацията и оттам нататък вече според индивидуалните е, пенсионни системи на отделните държави членки може да се види е, как ще се реализира пенсионното осигуряване в Европейския съюз, но не бива да се компрометира високото качество. Благодаря. Благодаря сега господин Ван Мартенс. Благодаря, ще се опитам да обобщя зададените въпроси в две групи. Първо, не смятам, че за институциите за професионално пенсионно осигуряване е нужна директивата платежоспособност 2. Трябва да се предотврати регулаторния арбитраж – макар че той сега се реализира дори в скромни мащаби, трябва да се предвиди и по-нататъчното развитие в Белгия. Така и все повече настъпва. Главно поради лихвените проценти. Независимо от различията а, между лихвените равнища в отделните държави членки. По-нататък налагат ни се капиталови изисквания от Европейския надзорен орган ЕОПА, чрез други механизми и е по-добре да се регламентират тези въпроси в самата директива, вместо да се използват всякакви други механизми, за да се отговори на изискванията на директивата за платежоспособността. Така още повече се влуши положението. На равнището на директивата вече могат да се предвидят изрични разпоредби за тези параметри. Причината да се позова на платежоспособност 2 е не защото толкова ми допада нейното съдържание, а защото там имаме разпоредба за трансграничната дейност. Този въпрос постави господин Танк. Някои институции трябва да са трансгранични, други национални. Знаем, че трансграничната дейност може да бъде пределно широко понятие, дори когато се извършва е, дейност само вътрешността на е, страната. Е, в директивата трябва да има изисквания, които ясно да посочват разпоредбите, които се отнасят само и единствено до институциите с трансгранична дейност. Това ще определи степента на солидарност, ако Имаме солидарност е, в известен е, смисъл. Националните е, институции, а те не са приложими за трансграничните. И те вече сами ще решат на какъв кръг изисквания да отговарят и да бъдат трансгранични или национални. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Кеферман. Just... Имаше доста въпроси. Clarify, uh, Преди всичко искам да изясня един въпрос, който постави госпожа Софи Инвелт. Когато говоря за защита на потребителите, във връзка с трудовото право, искам да кажа, че професионалните пенсии са в предела на трудовото право. То ги регламентира. В Германия, доколкото знам и в повечето е, държави членки, трудовото право дава много по-големи е, възможности за защита е, на е, работодателя, отколкото законодателството за защита на потребителите. Така е в Германия. Поради е, пряката връзка в този триъгълник работник, работодател и пенсионен фонд или група а, пенсионни фондове или институция за пенсионно а, осигуряване. Тук имаме пряка връзка между работника и работодателя, което не означава, че работникът не е защитен. Ако погледнем как стоят нещата в Германия, ще видим, че може би осигуреният работникът е по-добре защитен в това пряко правоотношение – отколкото спрямо една застрахователна компания. Господин Гиголд посочи някои данни а, за твърде ниското равнище на а, осигуряване на провизии в Германия. Медиите изнасят някои данни, които малко изкривяват картината. Как точно стои въпроса с професионалните пенсии в Германия. Ако погледнете активите, над половината от тях, около 270-280 милиарда евро, са а, в отчетни резерви. Системата за отчетни резерви не означава, че няма активи дори и ако разглеждаме въпроса от позиция за международните стандарти, няма обособени пенсионни активи. Средствата са в самите дружества. И тази система дава много добра защита. Има 94 000 работодатели в Германия, във всички отрасли, с всякакви размери, които участват в тази система за отчетни резерви. Това е гаранция срещу неплатежоспособност. Поне в Германия имаме натрупан над 40 годишен опит при защитата срещу неплатежоспособност на работодателя. Затова никак не ме притеснява системата на отчетните резерви, и а, не ме притеснява, че а, не винаги провизиите са на а, ниво, на което са при по-високи лихви. Разбира се, общо състоянието на лихвените проценти е неблагоприятно, защото то означава, че за отчетните резерви предприятията трябва да заделят повече средства, тъкмо поради нихвите, е, ниските ликвени процеси. Господин Ман така изрази смесени чувства по а, отношение на а, HBS. Имам предвид а, холистичният а, холистичния балансов отчет. Това е един а, режим, който се отнася до а, професионалните пенсии в цялото им разнообразие, а холистичен подход не означава уеднаквяване. Не, означава създаване на поредния вид застрахователна компания. Институциите за професионално пенсионно осигуряване и по пенсионните каси в Германия имат над 170 годишна история. И аз съм сигурен, че при доброволната система на професионалното пенсионно осигуряване, ако въведем капиталови изисквания за ИПО, то а, тогава те няма да могат да поемат а, своите ангажименти. Има различни начини за а, поемане на ангажиментите, но в повечето страни а, в Европа, професионалните пенсии са доброволни. От гледна точка на работодателя те са разход. Те са инвестиция в човешките ресурси. И както всяка друга инвестиция, те се проверяват. И ако има различни начини да се инвестира в една и съща област, за да се постигне същия резултат, той ще предпочете най-благоприятния. Затова трябва да бъдем много внимателни. Благодаря, благодаря, че и се извинявам, че съм неучтив, но нямаме много време и трябва да предвидим еднакво време за всеки оратор. Накрая, но не по значение, господин Чарути. Thank you, chair. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда кратък. Има европейско измерение естествено. Ми трябва да помислим най-вече за демографските процеси, демографското развитие, което така, преминава през като 75 милиона души се очаква до 2020 година да излязат в пенсия. Това действително е една съществена, много голяма цифра. Е, пазара на труда на практика ще трябва е, е, да има предвид всички тези промени и около 220 милиона ще бъде броят на работещите на този пазар или желаещите достъп до пазара. Така че Очакват ни е, промени, е, които ще е, се отразят и на инвестиционните процеси, на цялата економика, на пазара на труда и на пенсионната система. В това отношение ние се нуждаем от реформата, която трябва да отговори на реалното развитие когато говорим за инвести... правила за инвестиране е, в различни продукти, ще трябва е, естествено да се съобразяваме с е, всичко това, което се случва в економиката и на пазара на труда. Професионалното пенсионно осигуряване, действително според мен са инструментът, който ще ни даде възможност е, да отговорим е, адекватно на случващото се в е, реалността. Въпросът е как точно ще определим разпоредбите в директивата, какви ще бъдат правилата за развитие на европейско равнище и на национално равнище. Това са вече детайлите, по които ще трябва експертите да работят. Благодаря. Благодаря ви. Е, обръщам се към нашия докладчик е, Брайан Хайс. Вие слушахте много мнения. Е, ще бъде интересно да чуем и вашите заключения след това изслушване. Благодаря, господин председател. очевидно ще ми трябва е, много повече време и максимална мобилизация на интелектуалните ми сили през следващите седмици, за да обработя цялата тази е, много важна и полезна информация, която получих по време на е, изслушването. Благодаря много на нашите експерти за презентациите, за отговора на въпросите, които бяха зададени от е, моите колеги. Благодаря и на колегите за активното участие. Е, много важно е да се каже, че е, се изисква е, голяма, е, висока отговорност от всички нас е, е по отношение на натрупаните средства в пенсионните фондове е, и е, парите на хората. пари, които са много важни за тях, защото от тях зависи сигурността им в напреднала възраст. Ако желаем хората да проявяват по-голяма готовност за доброволно допълнително осигуряване ежемесечно, ще трябва да сериозно да се отнесем към въпроса за капиталовите изисквания, за платежоспособността. Естествено става дума за работодатели, за работници, за синдикати. Всички те са пряко засегнати и всички, е, в крайна сметка, желаем да има повече работодатели, да има е, повече предприятия и добре функциониращи, е, печелищи предприятия и също време на такива, които предлагат работа. Желаем и повече хора да работят и да заработват своите пенсии. За да е, осъзнаем необходимостта от е, съществени промени в пенсионното осигуряване, е, ще трябва да си дадем сметка и за всички отделни фактори и референтни стойности. Най-общо казано, като че ли предложението на комисията се приема добре, Става дума за един по-общ подход, възприят от съвета. Предложението на комисията предвижда повече хармонизация, но когато става дума за законодателно предложение, което вече е, се обмисля от 30 от 40 години. Аз е, познавам този момент от Ирландския парламент, не точно от тук. Е, е, е необходимо, естествено, да се помисли за това как е, бихме могли да създадем една по-стабилна основа и повече разбиране за същността на въпросите. Какви са пречките за трансграничното прехвърляне на а, пенсионните права? А, ако действително а, желаете да има едно по-силно изразено трансгранично измерение, е, когато говорим за преносимост на данните и на пенсионните права, ще трябва наистина да е, е, помислим за една по-малко бюрократична и по-малко пречеща система, тъй като действително броят на това прехвърляне на сумите и на пенсионните права през изминалите години е твърде малък и очевидно създадените разпоредби не насърчават трансфера. Нуждаем се от стандарти. Нуждаем се от една обща цел по отношение на гарантиране правото на правата, пенсионните права по отношение на защитата. Не говоря за абсолютно уеднаквяване на е, системата и за е, напълно единен подход. Но е, когато имаме вече един установен стандарт по отношение на приобщаването към е, пенсионните схеми, е, нещата ще се урежат по-лесно. И естествено, ние говорим за е, потенциалните разходи в този случай. Е, даваме си сметка, че в момента средата е, за е, предприятията, бизнес средата не е много благоприятна. Нашите предприятия в промишлеността и изобщо в економиката все по-трудно оцеляват и трябва да си дадем сметка и за това, че в никакъв случай не можем да прехвърляме тежестта единствено на работодателите. Хората пътуват. Хората се движат все повече от една държава в друга, работят в различни държави и трансграничното измерение и необходимостта от една по-гъвкава система, която позволява прехвърляне, става все по-актуална. Така че е, в това отношение системата на всяка цена трябва да се промени. И накрая. Е, Свен е, повдигна въпроса за ролята на пенсионните фондове. Става дума за дългосрочните инвестиции, за развитието на капиталовия пазар в Европейския съюз, с когато се срещам с хората, те обикновено ми казват, да, на пазара има, на капиталовия пазар има огромни средства, движат се капитали в огромен размер, така че би трябвало да се помисли за инвестициите и в пенсионната система и то за дългосрочните инвестиции. Е, господин Тимерманс е, от името на комисията е, обяви програмата за по-добро законодателство и аз мисля, че неговата програма РЕФИТ би трябвало изцяло да се приложи към на темата, която обсъждаме. Моите колеги Говориха и за това е, каква е връзката с е, директивата платежоспособност 2. Е, ние ще продължим да обсъждаме въпроса. Аз мятам, че при всички положения на нас ни е необходимо консолидиране на законодателството в това отношение и е, мисля, че заедно с докладчиците в е, е, Сянка и е, докладчика по темата ще имаме възможност и през лятото, а и след лятната вакансия да продължим да обсъждаме въпроса. Благодаря на Брайан Хайнс. Благодаря на всички, които участваха в това изслушване, на първо място на нашите експерти. Много, много благодаря и за интереса, който проявявате към работа за нашата комисия. Ние сме прозрачни, ние е, желаем е, е, всичко, което обсъждаме да бъде публично достояние, така че в това отношение няма тайни и аз ви благодаря за това, че бяхте сред нас и споделихте с нас е, вашите виждания. Така, а сега, е, е, в крайна сметка, ние ще продължим да говорим отново по тази е, тема или най-малкото свързана с тази тема ще бъде и следващата ни тема за контрола върху така, делегираните актове, изпълнителните актове във връзка с платежоспособността способност 2, една директива, която бе споменавана на няколко пъти по време на изслушването. И така, да изчакаме 2-3 секунди, може би, за да могат нашите експерти по пенсионно осигуряване да напуснат залата. Okay, scrutiny slots is only for those who like it. <laughs> И сега онези, които проявяват интерес към следващата тема, именно контрол върху платежност 2, делегирани изпълнителни актове, остават в залата. This on delegated acts and implementing measures does not allow for timely exchanges of views on measures. Предвижда се обмен на мнения с европейските институции, с различни европейски органи, които имат компетенции в тази област. Ние ще продължим естествено по време на заседанията на ЕКОН да, да обсъждаме темата и след е, това заседание. Става дума за сложни и технически въпроси. Е, Една голяма част от е, е, тези делегирани и изпълнителни актове е, както казах, са твърде специфични, посветени са на технически въпроси, които е, изискват и е, специален контрол. Ние ще говорим тук с представители на ИОПА, с представители на комисията по тези въпроси. Всички мерки, които се предвиждат във връзка с неплатежоспособност 2, ще бъдат прияти под формата на делегирани актове на първо време като първите са а, а, по отношение на Швейцария, на а, Бермудите, а, Австри, а, Австралия, Бразилия, Канада, Мексико. А, това са първите е, делегирани актове. след лятната вакансия ще очакваме и следващите Делегираните актове се приемат в съответствие с член 227 и член 172, 227 и 260 от директивата платежоспособност 2. Кой всъщност ще започне сега от нашите гости? Дали ЕИОПА или комисията? Марио, да, ако няма друг желаещ, аз ще започна. Добре, се тръгна, но вие ще му предадете това, което ще кажа, че за мен беше удоволствие да изслушам дебата ви за пенсиите, за ИПО. Това са области, в които, по които ние работим. Дебатът беше изключително интересен. Предстои ни работа по тези въпроси в близко бъдеще. Има три правни основания, които споменахте вече за еквивалентност, за застрахователи в, с, с, с дъщерни дружества в трети страни а, както и еквивалентност за презастрахователни дружества. Два акта се осигуряват. Един, който осигурява пълна еквивалентност за Швейцария и втория за 10 години временна еквивалентност за страните, които споменахте Австралия, Бермуда, Бразил, Канада, Мексико и Съединените Американски щати. Вие също подчертахте съвсем правилно, че решенията ни за еквивалентност се базират на докладите на ЕОПА. Ние използваме тези доклади на ЕОПА като отправна точка. Но основният акт е решението. Предвижда се втора вълна от решения за еквивалентност за есента 2015 и техният обхват предстои да бъде уточнен. Освен това, вие поставяхте въпрос за разделението по страни по правно основание. Комисарят вече подчерта, че той гледа с разбиране на едно такова виждане, както и аз Искам да ви благодаря за вниманието, което отделяте на тези проблеми. С Буркал Балц, Силви Голар и други имах удоволствието да участвам в преговорите една тъмна нощ на ноември 2013 година. Иво също присъстваше. Разбира се, Буркан беше героят на вечерта. Това беше една доста дълга вечер, точно по въпросите за еквивалентността. Крис Кинер беше там и ние постигнахме това, което според мен един изключително балансиран компромис за ясните случаи, на които се осигурява пълна еквивалентност и другите случаи, по които се работи непрекъснато, за да се постигне пълна еквивалентност, но първоначално се осигурява временна еквивалентност. Благодаря ви за вниманието, което отделяте на тази проблематика. Комисарят се вслуша в вашите предложения да има разбивка по страни и правни основания. Ние искаме да се постигне добър баланс между ограничаването на броя на правните актове от една страна и постигането на напредък. Благодаря, Марио. Ние, ние искахме да чуваме всички подробности, свързани с тази а, мрачна нощ, но благодарим за информацията. Сега дам думата на представителя на ЕОПА. Искам да благодаря за тази възможност да изслушам също и това, което беше казано по-рано по пенсионното осигуряване. Сега, преминавайки към еквивалентността, това е от полза за застрахователи, презастрахователи на Европейския съюз и на трети страни защото се отварят застрахователните пазари и се гарантира също глобална закрила. Важността на решенията за еквивалентност показва, че приноса на ЕОПА е технически издържан. ЕОПА извършва проучвания и анализа и съветите на ИОПА са отправна точка за вземането на решение за еквивалентност, за кои страни, какъв тип еквивалентност да бъде призната. Що се отнася до пълната еквивалентност, беше направена оценка на швейцарския, бермудски и японски режими – надзорните практики, бяха извършени посещения на място. Докладите са на разположение на вебсайта на ЕОПА. Освен това, ЕОПА извърши 11 е, анализа на е, допуснати е, пропуски по искане на комисията. ЕОПА възприе по-различен подход Разглеждат се надзорните режими на трети страни и дали те отговарят на критериите за еквивалентност. Тези е, доклади ще доведат е, до приключване на преходният режим в директивата Омнибус 2 и по-точно съгласно член 172-260 за време на еквивалентност и член 227. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря на представители на Европейската комисия, както и на ЕОПА. Относно еквивалентността за трети страни, временната а, еквивалентност, включвана в Омнибус 2, не би трябвало да води до конкурентно непримущество на пазари в трети страни. Доколкото разбираме, ще бъдат а, прияти документите в скоро време. Искам да се възползвам от възможността да кажа колко необходимо е всичко това. Трябва отделните случаи да се разглеждат по-отделно, а не да бъдат обединявани по групи, защото това ще затрудни парламента при разглеждането им ако комисията не излезе в най-скоро време с тези делегирани актове за еквивалентност, ще имаме затруднения в юрисдикции, където липсва еквивалентност, това не е желателно. Комисията би ли дала повече подробности за това какво можем да очакваме да се съдържа в делегираните актове? Относно някои други по-конкретни въпроси, може би сега е времето. На 11 май комисария Хил каза, че екипа по преговорите не е удовлетворен от резултата на преговорите в тристранен формат освен това, че трябва да се отчитат съветите на ИОПА, но това се случи в последствие. За това комисията били преосмислила този въпрос да се внесат нужните корекции. Това са някои от моите въпроси към представители на Европейската комисия. Благодаря, Катрин. Господин Балц от ТНП. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашите е, експерти от комисията и ЕИОПА. Е, Марио Нава е, за нас е просто един герой. Да. Е, нека да се върна сега на темата е, еквивалентност е, трети държави. Някои са въпросите, които ще поставя. Хубаво е, че комисията е, предоставя на основата на отделни актове тези делегирани решения. Трябва много бързо да се действа на 1 януари 2016 година ние трябва да сме готови, за да почнем да действаме, е, да приведем в действие всъщност всичко това, което е записано в делегираните актове. Е, предвидимостта, е, планирането е изключително важно от гледна точка на европейските застрахователи. Колегата вече го спомена. Да, ще помоля комисията да ни е, запознае с е, всичко това, което можем да очакваме по отношение на решенията е, относно трети държави и еквивалентността. Глобалната конкурентна способност на европейските застрахователи е, засяга цялата ни економика. Е, би трябвало да мислим за актуалното развитие на фондовете в, за социална сигурност и социално осигуряване в Европа. Хубаво би било да знаем и как точно вървят нещата и по отношение на САЩ и как точно смятате да включите Европейския съюз е, господин Факс, Благодаря. Имам три неща да кажа. Аз съм разочарован, че комисията не предприе по-спешни мерки по делегираните актове за еквивалентност на трети страни, защото ние извършваме бизнес дейност извън Европейския съюз и тази информация е необходима в най-скоро време. Така че моля комисията да действа бързо. На второ място, аз подкрепям усилията да се калибрира риска в подкрепа на европейските фондове за дългосрочни инвестиции. На трето място, аз съм обезпокоен от техническия документ на ЙОПА, свързан с сроковата структура на безрисковите лихвени проценти. Тази структура е малко по-различна, отколкото обсъжданата по време на тристранната среща по Омнибус. Много от стойностите бяха увеличени с над 30% в резултат от напоследък прилагания подход. Такъв фундаментален спред намелява насрещните корекции, което не съответства на договореното по Омнибус 2. Защо ЕОПА сега предвижда значително увеличение на фундаменталния спред в отличие от това, което предложи в първоначалния си отчет. Дали актовете за прилагане не трябва да са в съответствие с поразуменията, които бяха договорени по Омнибус 2. Благодаря за сега сме само по първия въпрос за еквивалентността. По-лесно ми беше сега да задам въпросите. Мисля, че това пести време. Добре. За либералите Корава Нуивенхуизен, дано да произнесох правилно, казва председателя, разбира се, калибрирането на капиталовите изисквания за застрахователните компании и пенсионните фондове. Ще задам въпроси на две части. Първо, Както се е, посочва в е, Зелената книга за е, Съюза за капиталовите пазари и институционалните инвеститори и останалите, които искат да създават трайни финансови потоци, трябва да имат дългосрочни активи, но интересът им към дългосрочните инвестиции намалява поради действащата уредба. Така в директивата неплатежоспособност 2 са включени разпоредби, които пречат на предприятията с се развиват в тази посока. Подобни разпоредби в новата директива за ИПО може да доведе до също положение. Въпросът ми е към комисията е как ще се създадат стимули за застрахователните компании чрез делегираните актове, за да могат да реализират инвестиционния си потенциал и на следващото място трябва да създаде устойчив растеж за това как може да се калибрира по-добре риска най-общо, за да е, се стимулират дългосрочните устойчиви инвестиции в Европа. Благодаря. Благодаря ти, Кора. Мария Матяш от Обединената левица не виждам в момента. Някой друг от нейната група тук ли е? Добре, тогава Свен от името на зелените. Само едно пояснение ми трябва. Трите въпроса заедно ли разглеждаме или по-отделно? Аз малко се обърках. Само първия въпрос. Еквивалентността. Той има най-голямо значение. Първо имам въпрос към комисията. Можете ли да ни дадете пълен списък с кои други страни се а, планира а, да се обсъжда еквивалентността? Водят ли се преговори с Китай? Докъде са стигнали? Второ, бих искал да кажа, че трябва да разгледаме и още един въпрос. От комисията по данъчното облагане ми се струва, че трябва да има по-голяма последователност в нормативната уредба, за да се предотврати агресивното избягване на данъци. И някои държави членки има практика, и то доста успешна, да се обвързват компромиси на данъчния фронт. Тази е, сутрин разбрахме, че утре Швеция ще, извинете, Швейцария ще подпише споразумението за обмен на информация. Това никога нямаше да стане, ако Съединените щати не бяха готови да окажат много по-голям натиск в други области. Затова в застрахователният бранш трябва да се разгледа практиката на агресивното избягване на данъци. Това до момента не е факт. Доколкото ми е известно, не е мандат на комисията. Едва ли ще можете да направите коментари. Все пак поставям този въпрос, защото той трябва да се обсъжда. Да, няма да коментирам възможностите на Съединените щати и доколко това отговаря на нашите интереси. Марио, благодаря. Ще следвам поредността на въпросите. Госпожа Стилър, благодаря ви за въпросите. Вие и вашите колеги изразиха безпокойство по два въпроса сроковете и групирането. Казвам, че скоро ще се е, даде нашето предложение. Скоро означава, че работим по него. Въздържам се да определям колко дни или колко седмици ни трябват, но във всички случаи не говорим за месеци. Има разбивка по видове еквивалентност нямаме групиране, значи имаме е, законодателен акт за пълната еквивалентност, от друга страна имаме акт за временната еквивалентност или условната еквивалентност. По такъв начин, мисля, отговаряме на духа на решеното в оная тъмна нощ. Казвам, че е тъмна, защото беше ноемврийска. Не съм имал предвид нищо друго. В добре осветена зала е, с балансирано осветление намерихме решението. За бъдеще през есента ще излезем с предложението за акта. Мога само да изразя подкрепата си за още по-задълбочена разбивка по страни. Господин Балц и господин Гиголд поискаха повече конкретика за държавите в момента ще се въздържа. В момента нямаме окончателна яснота със сигурност. Ще мога после е, и вие ще участвате, казвам това на Буркарт е, Балт. Всеки месец ще идвам, за да ви информирам, защото това ми се вижда изключително полезно за комисията, пък и за мен като гражданин това е много полезно. Ще ви информираме с последните данни. За есента планираме предложението най-малкото две-три срещи ще са необходими преди окончателното решение. И не искам а, да се създава ситуация, в а, която всички да са изненадани. Не мога да се ангажирам с, с а, конкретен брой дни или седмици, но ви казвам, че ще е съвсем скоро оформен този списък. Господин Фокс, и аз съм разочарован като вас от а, забавянето. И аз като вас а, предпочитам да не се беше получило така, но ви уверявам, че полагаме всички усилия. И с ваше разрешение ще отговоря и на другите въпроси, които бяха поставени. От госпожа Ван Нивенхойзен, когато говорим за ЛТИФ, за дългосрочните инвестиционни фондове, ако това е възможно. Да? По първия въпрос за еквивалентността, единственото, което искам да добавя е за забавянето, което беше посочено. Имаме неодавнашно становище по вътрешните модели. Там сме направили препоръката вътрешните модели да се основават на изходни предположения за делегираните актове – тогава, когато те бъдат публикувани в контекста на еквивалентността. Ето, това е нашия технически подход. Благодаря. Благодаря за делегираните актове, за дългосрочните инвестиционни фондове, които ще дадат възможност да се приложат изискванията на неплатежоспособност 2 по отношение на калибрирането за риск на дългосрочните инвестиционни фондове. Така ще може да се отрази новият регламент за дългосрочните инвестиционни фондове с, не, с платежоспособност 2, за да се намалят разходите за страхователите и особено за регулирането на рисковия капитал и на предприемаческия капитал в съответните регламенти от 2013 година. Очаква се уеднаквяването да се основава на качествени е, сравнения за е, управлението на частните средства. До сега държавите е, членки не са изразили възражения, ЙОПА също не възразява да се включи в техническата работа. Марио, може ли да ни представиш въпроса? Нека съвсем ясно да кажем, че трябва да действаме. да, проектът вече е одобрен, но още не е публикуван когато започнем е, преговорите, е, няма да обсъждаме сега нещата, но от самото начало а, е, ще е, преследваме е, с ЕЛТИП същите цели, както и с е, фондовете, европейските фондове за рисков капитал. Разполагаме с различни така, средства в това отношение. Естествено ще има някои корекции, някои изменения, но всичко това ще се разглежда отново в контекста на калибрирането на търсенето на а, подходящото калибриране за а, а, инвестиране в фондовете. Това ще бъде е, именно голяма възможност и добра възможност е, за осигурителите, за застрахователите, както и е, всички е, други партньори да е, инвестират дългосрочно, без прекомерен риск. Всичко това е обсъдено и в ЕИОПа. Е, става дума за един акт, който не бива да се разглежда изолирано. Става дума за правен акт, който се нуждае от калибриране, така че дългосрочното инвестиране да се извършва по един сигурен начин навсякъде, където са на лице необходимите условия. Да, господин Райт, сега имате думата. Е, много се радваме, че е, Европейския парламент е, подкрепя идеята за дългосрочното инвестиране. Елтив ще са необходими усилия, за да се договорим по всички условия за дългосрочно инвестиране, е, като е, естествено ще базираме нещата на дълго, също така сериозна оценка на дългосрочните активи. Е, в най-общо линии ние разполагаме вече с такива инструменти и днес, но инфраструктурните инвестиции би трябвало да подлежат на и да бъдат подложени предварително на сериозна оценка на риска и на адекватен анализ, предварителен анализ в рамките на ЕЛТИФ така че новото в този случай са качествено по-различните критерии за оценка на риска. Катрин, нашият докладчик, ако желая да каже нещо. Аз в момента ще се въздържа, господин председател. Струва ми се, че има колеги, които имат доста проблеми и тревоги във връзка с Елтив, така че ще оставя достатъчно време за тях. Е, така, е, проверявам всъщност е, дали докладчиците в сянка са тук. Очевидно в момента не виждам други изказвания. Майкъл. Михаил Тайрер. Да, благодаря господин председател. Какви е, са предварителните условия във връзка с калибрирането? и е, по каква е, формула, така да се каже, ще се развиват е, е, взаимоотношенията. Е, калибриране е, Европейски фонд за рисков капитал. Е, Марио ще отговори. Благодаря. Съвсем ясно е, че калибрирането трябва да се основава на а, солидни а, а, критерии и правила. Става дума за LPX NAV 15. Това са всъщност индексите които ще служат е, е, като основа за оценка е, и калибриране в продължение на 11 години за по-дълъг период, 99,5% калибриране. Така че рискът е примерен, съобразен е, във връзка с е, индекса на е, частните средства на акционерния капитал има възможности за корекции на индекса след петата година. Струва ни се, че това е една действително солидна основа е, и, е, и сме доволни от това решение. Преди няколко месеца се проведе среща с участието на държавите членки и на парламента. Е, струва ми се, че Иво Ванеса е, присъстваше от името на комисията ЕКОН, той е сътрудник в секретарията. Е, така че той би могъл също да ви информира за някои подробности. Благодаря, Марио. А, съжалявам. А, е, бих искал да а, е, благодаря на господин Факс а, за подкрепата му. Господин Рейф. Съжалявам, господин председател, една кратък коментар. Ние всъщност не се занимаваме чак толкова така, задълбочено с Селтис. Нека сега да видим и връзката с Омнибус е, съображение 13 е, на е, Омнибус 2 се спира на срочните структурни структури и конструкциите, които би трябвало да се разгледат във връзка с еквивалентността най-вече по отношение на еврото и е, е, прехвърлянето му в е, 15 е, годишните е, е, е книжа. Е, а, много съм щастлив, че се справих с това изречение. Имаше и други допълнителни е, е обяснения. И така, сроковете, периодите е, за прехвърлянето на е, в е, тази директива ще бъдат обсъждани. 4,5% се очаква да бъде резултата за Европа. Отново ще трябва да чуем сега ЕИОПА, а след това комисията, нашия докладчик, докладчиците в Сенка и така. Комисията. Благодаря, господин председател. ЕОПА получи задачата да публикува информация за разчетите на техническите резерви на застрахователите по платежоспособност 2. Техническата информация включва срочната структура на безрисковите лихвени проценти, както и корекциите за промени в фундаменталните спредове. Целта е да се подготвят застрахователните презастрахователни дружества за прилагането на платежоспособност 2. Техническата информация на ЕОПА ще стане задължителна, когато е комисията е включи в актове за изпълнение при платежоспособност 2 изисква от Европа да публикува техническа информация след 2016 година, поне веднъж на 3 месеца, но сега Европа публикува такава информация ежемесечно, за да предоставя на застрахователите и презастрахователните актуална информация. Изчисляването на тази информация се базира на повторяемост и стабилност. Повторяемост означава, че застрахователите, презастрахователите и други заинтересовани страни ще могат да използват повторно изчисленията. За тази цел ЕОПА публикува техническа информация, където се посочват заложените данни, както и метода. Ние не искаме да, да се създава прекомерно колебание в за това ние предоставяме информация, която да гарантира стабилност защото техническата информация е изключително важна за балансовите отчети. Затова е важно да се прилага последователно платежоспособност 2 в целия Европейски съюз. Благодаря. Марио от Европейската комисия има думата. Съвсем накрая, както каза господин Рей, преди няколко нощи, когато обсъждахме тази а, тема, която е от а, изключителна важност, дава на ЕОПА повече отговорности за изчисляването, изчисленията. Освен това, гарантира прозрачност останалите да разбират тези изчисления и да ги прилагат многократно. Радвам се, както каза господин Рей, че ЕОПА подкрепя постепенното въвеждане на платежоспособност 2, като публикува вече тези ставки. Разбира се, на този етап те не са задължителни, те не са част от законодателството, но се публикуват и на този етап ежемесечно, защото за фирмите това е важно да получават ежемесечно такава информация, въпреки че законовото изискване е такава информация да се подава на 3 месечия. Затова считам, че сме на прав път за да започне прилагането на платежоспособност 2 от 1 януари 2016. Благодаря. Давам думата на докладчика ни Катрин. Отвореността, прозрачността са изключително важни. И пътят напред е така, както вие го очертахте. Няма какво толкова да добавя. Бурхарт. Благодаря, господин председател. В началото на декември обсъдихме вече делегираните актове, е, е, както и е, мерките за структурите благодаря за това, че темата отново се обсъжда тук. Е, политическото съгласие между Комисията, съвета и парламента е, е на лице, така че той, е, то не може да се промени с делегиран или изпълнителен акт. Естествено, че лихвените проценти вълнуват всеки в Европа и за това ние се споразумяхме за мерки, които предвиждат застрахователите да поемат повече задължения и също времено да могат да изпълняват тези задължения. Така че в този смисъл структурната крива е, е в полза за всички, който същевременно поставя е, някакви изисквания или е, е недоволен от дейността на застрахователите, ще трябва да погледне в крайна сметка и дейността на Централната банка и да си даде сам обяснение за това, което се случва и в застрахователния сектор. Но ние тук в ЕКОН сме се виждали вече с господин Драги и знаем много добре какви са неговите обяснения. Да, благодаря много. Се надявам, че господин Драги вече е чул всичко това, което ние сме изговорили по темата. Всъщност всички останали, с изключение на Санги Голд, май не са тук. докладчици. в имам предвид. Благодаря, господин председател. Тази дискусия и казаното от Бурхарт бяха част от законодателните ни дискусии. Въпросът е как да се определи процента за бъдеще за застрахователния сектор и на какво ниво и какви хипотези да се приложат, защо се е стигнало до 2,4%. Ние не сме определили нивото. Добре е, че законодателят не счита, че знае каква трябва да бъде лихвения процент в крайния лихвен процент, както и безрисковия лихвен процент в бъдеще. Ако сравним пазарната ставка и а, края на кривата на безрисковия лихвен процент, регулаторната ставка в момента, която се предлага в регламента на Европейския съюз за застраховането ще посочи значителна разлика, което показва, че пазарът счита, че това не е краткосрочен резултат от политиката на ЕЦБ за намаляване на рисвените проценти, а че това е явление, което е трайно установено. Изглежда и опа, знае по-добре какви ще бъдат фьючерсните пазари какви са очакванията на пазара за бъдеще. И това е нещо, което трябва да бъде основ... основано на някакви а, факти. Освен това, а, се изисква прилагането на принципа на предпазливостта. Как а, вижда комисията тази голяма разлика между пазарните ставки и техните очаквания и политически определените бъдещи лихви. Това е въпрос от важност не само за докладчика, но и за всички, защото застрахователните компании сега са насърчени да не заделя достатъчно резерви, а това може да постави под риск застрахованите лица, както и на финансовата система като цяло. Искам да разбера от представители на ЕОПА дали са готови да преразгледат критично този 2,4% и дали този процент е резултат от проява на предпазливост или по-скоро на разисквания в надзорния ви съвет, който не е желал да излезе с лоши новини. И на последно място съм също притеснена относно някои от разликите в, между слоповете ставки и тези по държавните облигации, които се използват при определенето на безрисковите лихвени проценти, които трябва да бъдат коригирани за риска по кредитите. Нещо, което ме озадачава малко, е, че корекциите за кредитен риск за държавните облигации на Унгария е само 10 базисни пункта, въпреки че рейтинга на Унгария е двойно Б. На Бразилия е тройно Б. Там кредит, корекциите за кредитен риск са 30 базисни пункта. Намирате ли това за оправдано и разумно. Може би Опъл трябва да ни обясни в последствие как се е стигнали до тези резултати, които са доста озадачаващи за онези, които вярват, че трябва да се има предвид пазарът и че е, държавата смята, че знае по-добре какво трябва да се направи, отколкото пазара. Благодаря, няма други желаящи да вземат отношение, така че давам дума на господин Рей за отговор. Благодаря за поставените въпроси, е, но преди да пристъпя към тях, е, позволете ми да се спра на казаното от господин Фокс първия път, когато той говореше за равнището на основния спред. The, the basis for the um, changes to the figures. I mean, in 2013, през 2013 година бяха извършени промени. ЕИОПА представи своя доклад по оценката си на дългосрочните гаранции. И там се отрази нашият възглед преди да бъдат взети решението по Омнибус 2. Сега вече Омнибус 2 отразява необходимите изисквания за дългосрочните гаранции. Ние прилагаме е, методиката, възприета от съзаконодателите, е, съгласно Омнибус 2. Както вече казах, е, разработената методика ние вече я следваме, защото тя е залегнала в нормативната уредба. Показаното от господин Гигулт мога да отговоря последния начин. Първо трябва да се обясни как е изчислена крайната изнесена напред лихва – е, второ, е, да е, се изясни дали е отразена действащата лихва. След това конкретния въпрос по показаната от него диаграма и изчисляването на корекцията за Унгария. И най-накрая сравнението между определените от нас 4,2% и текущите спот лихвени проценти. ЕЙОПА работи в пълно съответствие с директивата и с делегираните актове. От делегираните актове се изисква да сборуваме дългосрочните лихвени проценти и очакваната инфлация съгласно член 47. Целта на ЕЦБ за инфлацията е 2%. Знаем, че те полагат всички усилия целта да бъде постигната. Дългосрочният реален лихвен процент се изчислява на основата на исторически предходен период 2,2% с средната доходност от държавните облигации за даден 6-месечен период на група страни. Това е общо приятия подход – така стигаме до крайна изнесена напред е, е, лихва от 4,2%. Бяха информирани всички участвали в е, тристранните преговори за тази методика и за получените резултати. Сега накратко за сравнението с сегашните ли, ниски лихвени проценти и корекцията – аз не казвам, че ние знаем повече. Ние просто се придържаме към разработената методика. Съгласно делегираните актове, е, трябва да имаме стабилност е, на процентите и те да се променят само когато има промяна на дългосрочните очаквания. Отново съгласно член 47 това в областта на застраховането и пасивите в него означава няколко десетилетия. Защото иначе крайната изнесена напред лихва има хоризонт от 50-60 години. Така въздействието от тези 4,2% крайна изнесена напред лихва – не е свързана с преждевременното настъпване на падежите. Имаме един отстъп от няколко десетилетия между настъпването на падежа и тази крайна изнесена пред лихва. Както и вие казахте, не е добър показател за дългосрочните очаквания действащата в момента лихва. И затова имаме отклонение. При калибрирането не се предпоставят никакви решения или модели. Всичко се основава на дългосрочните очаквания. И в заключение, два конкретни въпроса, които вие поставихте. Първо по диаграмата, която показахте. В нея виждаме разликата между пазарните лихвени проценти и изчислената от ЕЙОПА лихва. Първо трябва да кажа, че една от целите на нашия лихвен подход е възпроизводимостта, повторяемостта. Да може използвания набор данни да се ползва и от други заинтересовани страни и експерти, за да се възпроизведат същите резултати. Делегираните актове и останалите нормативни актове ни разрешават да действаме до максимално достигнатото равнище за последните 20 години. Методиката за крайната изнесена напред лихва току-що обясних и трябва да се прави екстраполация между последната ликвидна точка и крайната изнесена напред лихва, оттам се получава и разликата. Тя се дължи на екстраполацията. И най-сетне корекцията за Унгария. Това беше въпрос, който вие зададохте. трябва между 10 и 35 базисни пункта за еврото трябва да се прави корекцията за кредитния риск и за Унгария е приложена корекция от 10 базисни пункта в рамките на, тази, на този диапазон. Това е което мога да отговоря. Благодаря. Комисията иска ли да добави нещо? Видимо не. Тогава може ли аз да се върна към моя въпрос? Да, но нямаме време да слушаме пространни отговори. Не ми отговорихте готови ли сте отново да преразгледате методиката, за да разсеете опасенията ни, че вие сте не регулаторен орган, а агенция за кредитен рейтинг? Защото това, което вие казвате, се е, отдалечава от финансовите е, пазари и действителността тя, е, на тях. Искате ли да проявите готовност да преразгледате методиката си? Кратък отговор, ако може. Аз останах с впечатлението, че методиката е описана. Но може би съм се объркал. Господин Рей, заповядайте. Аз обясних как сме стигнали до е, е числото 4,2% трябва съвсем ясно да е посочена каква е крайната изнесена напред лихва, а, за да се отразят очакванията на застрахователите и презастрахователите. Конкретизираме методиката съобразно нормативните изисквания, което не означава, че я променяме. Ето толкова мога да кажа на господин Гигул за методиката. Благодаря, благодаря на всички, благодаря на господин Нава, на господин Рей. За няколко минути прекъсвам, докато се върне нашия екип от преговорите за Европейския фонд за стратегически инвестиции. Thank you. So we are now going. И така, благодаря ви, колеги. Пета точка от дневния ред. Много съществена. Да, трябва да гласуваме. Всъщност, моля за извинение всички останали, които също са докладчици по отделни точки и техните теми са важни. Елиса Перейра. Благодаря, господин председател. Ще е, призова всички колеги е, да се присъединят към е, искането ми да отложим гласуването по тези много важни теми, които са свързани с Европейския фонд за стратегически инвестиции е, и, и свързаните е, с него е, инструменти и механизми. Трябва ни едно голямо мнозинство, стабилно мнозинство. Ако днес, както е предвидено, по дневен ред се гласува, рискуваме да се разцепим и всъщност това голямо стабилно мнозинство да не просъществува дълго. Нека да се съгласим всички ние и от НП, и от социалисти, и зелени, и АЛДЕ, да отложим с една седмица гласуването. И по този начин да си гарантираме много по-голямо мнозинство. Моля всички и в личен план, и е, в, така, в официалното ми качество е, да се обединим около е, едно по-късно гласуване след една седмица в името на едно по-голямо мнозинство. Благодаря. Аз разбирам е, естествено колко важно е това да покажем институционалната сила е, и мощ на Европейския парламент. Е, по този начин ще имаме една по-силна позиция, ако постигнем едно това широко мнозинство при е, тристранните преговори. Ще е, дам думата на господин Балц. Естествено, е, и на другите координатори и докладчици сега, ако желаете. Благодаря, господин председател. Или за обяви е, своето решение и призива към всички нас. Ние сме водили вече няколко разговори по тази тема. От името на ЕНП обаче трябва да ви съобща, че ние бихме предпочели днес да гласуваме, тъй като смятаме, че темата вече е готова за гласуване. Повече от 20 год... срещи проведохме е, на докладчика и докладчиците в сянка, подготвителни срещи, е, е, консултации и след 20 срещи наистина в крайна сметка трябва да се вземе някакво решение. Темата, както и вие посочихте, както и докладчика посочи, е много важна, но е, точно по тази причина ние смятаме, че днес трябва да се гласува. I see this position from the rapporteur. Да, и така чухме е, две мнения. А, господин Ламбертс, може би и вие ще кажете още нещо по въпроса. А, комисията изтегли е, текста. Е, имаше едно писмо от е, Франс Тимерманс е, през декември миналата година. Така че във връзка с темата трябва да имаме предвид и това. Аз ще подкрепя искането на социалисти и демократи, но а, смятам, че действително става дума за нещо много сериозно, когато говорим за темата и трябва добре да премислим нещата, но подкрепяме мнението на социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Ние подкрепяме мнението на НП. Смятаме, че по време на всички тези многобройни срещи до този момент и консултации вече е, обсъдихме абсолютно всичко и така да се каже възможностите за постигане на по-голямо съгласие и по-голямо мнозинство са изчерпани. Силви Голяр. Благодаря. Ние също сме за това да се гласува, тъй като бяха проведени задълбочени продължителни разговори в беше постигнат компромис, така че е добре да преминем към гласуване. Thank you. Uh... Рапортер. о, oh, yes. Докладчикът, да. Господин докладчик, е, независимо от това, че има редица различия, е, трябва да подчертая, че ние все пак водихме е, разговорите в е, групата за преговори в добър е, дух. Атмосферата беше много конструктивна. Е, и е, една голяма част от текстовете е, се запазиха. Филип е, Ламбърт е, е, говори за това, че бе изтеглена част от е, е част от е, предложението, но точно по тази причина всъщност се наложи повече от 20 пъти или около 20 пъти да се срещаме и да се консултираме. При всички положения е, ще бъде хубаво да си е, гарантираме една известна преднина и възможност за ускоряване на преговорите с съвета. Е, и затова смятам, че сега би трябвало да гласуваме като посочим и рисковете и по, посочим и всички от тези възможности и механизми, които се предлагат по линия на инвестиционната банка и Централната банка на Европейския съюз. Да, Филип много сериозно всъщност посочи е, това, че и комисията има редица резерви по отношение на предложението така че е, е НП и е, политическата група, която я подкрепя, е, като че ли няма е, съществени аргументи за избързване и гласуване днес. Ние, гласувайки днес и ускорявайки процес по този начин, всъщност не печелим с нищо. Напротив, е, рискуваме много. Господин Цяни. Благодаря. Е, много работихме, макар че някои бяха против изразените позиции и на една или друга група, не беше възможно да се е, сближим и не вярвам, че още една е, седмица ще ни даде необходимото е, време, за да направим стъпките необходими за сближаване на позициите и гласуване с огромно мнозинство. По-добре е да гласуваме днес, както казва Филип, този е, текст, ако не мине, е, има риск е, комисията, в зависимост от своята програма, да го отегли. Аз лично смятам, че имаме един текст, в който е отразена позицията на докладчика и не, няма да има голяма промяна, ако гласуваме днес. Да гласуваме днес if, if necessary, if... Да, ако е необходимо, ще гласуваме в момента за това дали да гласуваме днес или да отложим вота, но ми се струва, че има мнозинство в залата за гласуването днес. И така. Предлагам първо да изпробваме апаратурата. Маля, гласувайте пробно. Изпитваме апаратите за гласуване. Един гласувал в повече от ЕНП. Да, добре, сега сме е, готови вече. 60. не. Е, Щях да кажа, че е, решението в полза на отлагането не, не е шегичка. И сега вече истинското гласуване. Компромиса. Кой е за? Кой е против? Електронна проверка. Моля, гласувайте. Okay, one colleague's not voting, but okay, we can close the vote now. Можем да приключим с гласуването. Приема се. Компромис Б. За. Против. Предлагам да проверим отново с поименно гласуване. Моля, гласувайте. both is closed. Is rejected. Отхвърля се. Тридесет е, против, 29 за. А ще ни покажете ли отново на електронното табло резултата? Да. 229. 229. Е, Кой е за? Против? Електронно гласуване, моля. Проверяваме резултата. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме. 231 изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 230 е идентично на 231, а сега 232, моля. 232 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се. Проверка електронно гласуване. Vote. One still to vote. готови ли сте с, гласуване, с гласуването? Да. Отхвърля се. Гласуваме 19-то изменение на докладчика. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Проверка по изменение 19, моля. Електронно гласуване. Vote is closed. Is adopted. Край на гласуването. Приема се. 20 изменения. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Електронна проверка, моля, по изменение 20. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Now we go to 239, correct? Amendment 239. Изменение 239. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Струва ми се, че се отхвърли, но се... Не е по-добре да проверим резултата. Моля, гласувайте с електронни карти. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис С1. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Компромис С2. Кой е за? Против? Въздържали се. Проверка с електронни карти по компромис С2. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Наистина. И сега компромис С. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Проверка с електронно гласуване, моля. Гласувайте. По компромис Vote is closed. Край на гласуването. Приема се с е, голямо мнозинство. Най-сетне. Компромис Д. Но първо да, ще гласуваме компромис Д с основнесено изменение е, измененията днес на оцелените, моля да гласувате с ръка първо по изменението. Така, благодаря. Секретарията е доволен. И сега компромис Д. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Проверка по компромис Д. Моля, гласувайте. Still want to vote? Един глас повече. А, не, извинете, още един член трябва да гласува, да. Край на гласуването отхвърля се. А сега трябва да гласуваме по компромис D1. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. D2. D2. Кой е за? Против? Въздържали се, Отхвърля се. А сега гласуваме изменение 265. Кой е за? Против. Въздържали се. Проверка по изменение 265. Моля, гласувайте. Still want to vote? Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 266. Кой е за? Против. Въздържали се. Проверка по 266 изменение. Край на гласуването отхвърля се. 267. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 268. Кой е за, против, въздържали се. Проверка по 268. Моля, гласувайте. Бъл... Vote is closed. Край на гласуването. Да, съжалявам. Ще ви помоля да гласуваме отново по 268 изменение. Гласуваме поименно с електронни карти. Моля, гласувайте по 268. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. А сега изменение 269. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Проверка 269. Край на гласуването. Отхвърля се. 270-то изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Компромис е едно. Не, не. Е, Следвайте това, което ви казва председателя. Компромис е едно. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Е две. Кой е за, против, въздържали се. Проверка по компромис е две. Моля, гласувайте с електронни карти. Still want to vote? Гласуваха ли всички? Още един? Е, две. Това е компромиса, по който гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. А сега вече гласуваме по компромис Е. Кой е за? Против? Въздържали се? Проверка с електронни карти по компромис Е. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 272 е, е следващото изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 273. За, против, въздържали се, отхвърля се. 278. Е, за, против, въздържали се. Налага се проверка, моля електронно гласуване по 278. Край на гласуването. Отхвърля се. 279 за, против, въздържали се. Проверка. Моля, гласувайте. Налага се още веднъж е, да гласувате. Технически проблем, да. Ай, е, това се отнася и до мен, очевидно, да. Изчакваме още двама колеги е, да подадат гласа си, тъй като всъщност анулирахме предишния резултат. Добре, всички са гласували край е, на гласуването, приема се. Това бе 279. И сега е, 276 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 274 за, против. Моля ви за проверка с електронни карти. 274. много така динамични са резултатите. И така, приема се. 282. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 284 за, против, въздържали се, отхвърля се. 283 за, против, въздържали се, отхвърля се. 286 за, против, въздържали се. Проверка по 286-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. А сега ще гласуваме по 288 изменение. 289-290 отпада. Да. Може би има някаква грешка обаче в списъка на глас... но гласуването. Все пак гласуваме 289. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега 290. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме 288. Е, изменение за, против, въздържали се. Проверка по 288, моля. Гласувайте с електронни карти. А, готови сме с резултата много бързо. Добре, приема се. А, 371. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 372. Гласуваме заедно блок с 687. Нали така? Не. Съжалявам. Е, гласуваме 685. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 688. Кой е за? Против, въздържали се. Е, да, 689 сега. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 686 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 293 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 294 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 295 за. Против Въздържали се. Проверка по 295. маля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 24-то изменение за. Против. Социалисти и демократи готови ли са? Добре. Въздържали се. Приема се. 298. За против въздържали се. Отхвърля се. Компромис F1. За против въздържали се. Отхвърля се. F2. За против въздържали се. Отхвърля се. Добре, проверка по F2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис F. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Проверка по компромис F. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. А, 302. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. три 300. За? Против? Въздържали се? Проверка по 300. Електронно гласуване. Готови ли сте вече всички? Да. Край на гласуването. Отхвърля се. 301. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 304. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 331. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 303. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 305. За. Против въздържали се, отхвърля се. 307 за, против, въздържали се, отхвърля се. 306 за, против, въздържали се, отхвърля се. 308 за, против, въздържали се, Струва ми се, че се отхвърли, но нека да направим проверка. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 350-то изменение за. Против. Въздържали се. Струва ми се, че се отхвърли, но предпочитам да проверим резултата. 350, моля. Гласувайте. Край на гласуването отхвърля се. 323 то изменение за, против, въздържали се. Проверка по 323 Още един трябва да гласува. Край на гласуването. Край на гласуването. 322. За, против, въздържали се. Съжалявам много. Не виждам добре ръцете ви. Нека да повторим 322. Гласувайте, моля. Електронно правим проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 210 за. Против. Въздържали се. Струва ми се, че се отхвърля. Освен ако някой не иска да проверим. 309 за. Против. Въздържали се. Проверка 309. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 311 за, против, въздържали се, отхвърля се. 312 за, против, въздържали се, електронна проверка. Струва ми се, че се отхвърля, но нека да проверим. 312. Край на гласуването. Отхвърля се. 313. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 314 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 315 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 316 за. Против въздържали се, отхвърля се 318 за, против, въздържали се. Електронна проверка 318 изменение начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 319 за против, въздържали се, електронна проверка, 319 изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Съвместимо е с следващото 317, кой е за, против, въздържали се, Електронна проверка 317 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 324. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 335 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка, 335 изменение, начало. Още един трябва да гласува. Край на гласуването. Приема се. 326 за, против, въздържали се, отхвърля се. 327 е идентично. 328 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 329, те са идентични. 332 изменение, кой е за, против, въздържали се. Струва се, че се отхвърля, но нека да проверим. 332 изменение, начало. Край на гласуването. Отхвърля се 333 за, против, въздържали се, проверка 333, трето изменение, начало на гласуването, край на гласуването, приема се, 336 за, против, въздържали се. Електронна проверка 336, начало на гласуването. 334 отпада. Гласуваме 336 изменение. Край на гласуването. Приема се. И така, сега трябва да гласуваме 337 изменение. Кой е за? 337. Против, въздържали се, отхвърля се. 338 е идентично. 27 на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка. Изменение 27. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 347 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка, 347 изменение, начало на гласуването. Край на гласуването, приема се. 348 за, против, въздържали се. Електронна проверка, 348 изменение, начало на гласуването. Още един колега трябва да гласува. Край на гласуването. От... Приема се, извинете. 351. Кой е за? Против? Въздържали се. Електронна проверка. 351 изменение. Начало на гласуването.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 Електронна проверка 355 изменение. Отхвърля се. Отхвърля се. Да, имаше грешка. Отхвърля се. 356. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 356 изменение. Проверка. Край на гласуването. Приема се. 357. Кой е за? Против? Въздържали се? 357. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис ФА. Кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка. Компромис ФА. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис Г1. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. Компромис Г в две части. Първа част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се. Електронна проверка, втора част, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис хаш 1. Кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка. Компромис хаш 1. Начало на гласуването. Още трима не са гласували. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение хаш. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Вижда се, че се, прие... се с голямо мнозинство и едно, Компромис и едно За. Останалите са оттеглени. Оттеглени. Трите изменения са оттеглени. И така, и едно, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис и, кой е за, против, въздържали се електронна проверка, компромис и начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис J. Кой е за? Против. Въздържали се. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис К1. Не, К1. В моят списък за гласуване на 17-та страница. Трябва да обърнете няколко страници. Гласуваме компромисно изменение К1. Намерихте ли го? И така, е едно. Трябва да минете няколко страници напред. До 17-та страница. Ще изчакам. И така, К1. Е Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. К2. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Компромисно изменение К2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се компромис К. Кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка. Компромис К. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. Бихте ли показали на екрана резултата? Можем да прочетем резултата. 30 гласа против, 29 за, 1 въздържал се. Не знае защо на екраните не се вижда. Господин председател, всички могат да го видят, ако погледнат нагоре.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 по процедурен въпрос. Това не е първият компромис, който е отхвърлен. По някои членове всички компромиси бяха отхвърлени. И аз се боя, че ще стигнем до положение, когато гласуваме изменение по изменение и стигнем до един текст, който е цяло а, непоследователен. И така рискуваме да излезем с един текст, който да ни направи да изглеждаме глупаво. Зная, че това е гласуване, но това е ситуация, при която можем да стигнем в небрано лозе. I think uh, your warning uh, is uh, serious. Аз за това в началото казах, че трябва да сме внимателни, за да излезем със силна позиция, но очевидно това не се случва. И аз вече виждам, че е трудно да се стигне до един консолидиран текст. Е, може да се стигне до текст, който да не е разбираем за никого. Госпожа Ферера, аз е, не исках да го казвам, защото го казах самото начало, но искам да подкрепя казаното току-що, за да има последователност е, в текста. Едно подобно гласуване не може да допринесе за един последователен текст. Господин Хокмарк, аз считам, че трябва да продължим с гласуването. Трудно е, че някои компромисните изменения се отхвърлят. В някои случаи ние се връщаме към текста на комисията, в други случаи отиваме до отделни изменения, които се бяха внесени. Разбира се ще, ще, е по-добре за компромисните изменения, но предлагам да продължим с гласуването сега. Председателят, добре ще вземем това предвид. Аз споделям безпокойството, изразено от господин Ламберт, но ще продължим с гласуването и така трябва да гласуваме сега 488. Кой е за? Против? 488. Компромисно изменение К беше отхвърлено. Сега гласуваме 488 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Четиристотин Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 492 за, против, въздържали се, отхвърля се. 501 за, против, въздържали се, отхвърля се. 502 за, против, въздържали се, електронна проверка, 502 изменение, начало на гласуването. Още един колега не е гласуван. Приема се. 497. Кой е за? 497, нали така? Кой е за? Против? Социалистите и демократите за ли бяха? Добре, приема се. Въздържали се? Приема се. 503 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. 503. Край на гласуването. Отхвърля се. 504 за, против, въздържали се, отхвърля се. Всички останали са идентични. Отиваме до 45 за, против, въздържали се. Електронна проверка, изменение 45. Край на гласуването. Приема се. 511 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 512 за против, въздържали се, електронна проверка, 512 изменения. начало на гласуването. Отхвърля се. 511 е отхвърлено, 512 гласувахме. Край на гласуването. Приема се. 46 е съвместимо. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Изменение 46. Моля да вдигате добре ръка. Още трима души не са гласували. Край на гласуването. Приема се. 513. Кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка 513. Начало на гласуването. Още един трябва да гласува. Добре. Край на гласуването. Приема се. 514 за, против, въздържали се, отхвърля се. 525 за, против, въздържали се, отхвърля се. 517 за, против, въздържали се, отхвърля се. 522 за, против, въздържали се, Електронна проверка 522 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 521 за. 521 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Електронна проверка, изменение 521, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 519 и 520 са идентични. Кой е за? против, въздържали се, приемат се. 516 за, против, въздържали се. Електронна проверка, 516 изменение. Струва ми се, че се отхвърля, но нека да проверим. Отпада ли? О, да, да, да, прави сте. Не трябва да се гласува, да. Така че, нека да гласуваме 518. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? 526 за. Амблок с 527, 528 и 238. Амблок. В моя списък за гласуване е и 238 е включено. Отделно ли гласуваме? Добре, ще ги гласуваме по-отделно. 527 и 8. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приемат се сега 238 за, против, въздържали се, отхвърля се. 529 за, против, въздържали се, отхвърля се. 532 за, против, въздържали се, електронна проверка, 532, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Петстотин трето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? 533 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Следващите да отпадат. 538 за. Против? Въздържали се? Електронна проверка. 538 изменение. Начало на гласуването. Изчакваме още един да гласува. Край на гласуването. Приема се. 48 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. 48 изменения. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 539 за. Против въздържали се, електронна проверка 539. Струва ми се, че се приема, но нека да проверим. Край на гласуването. Приема се. 540 за, против, въздържали се, отхвърля се, 541 за, против, въздържали се, отхвърля се. 542 и 543 за, против, въздържали се, приема се. 544 за, против, въздържали се, приема се. 545 за, против, въздържали се. Струваме се, че се отхвърля, но нека да проверим 545 изменения. два гласа липсват. Край на гласуването. Приемат се. 566 за, против, въздържали се, приема се. 548 за, против, въздържали се, отхвърля се. 549 за, против, въздържали се, отхвърля се. 550 за, всъщност това е идентично, те са заедно и така 551 за, против, въздържали се, отхвърля се 552 за, против, въздържали се, отхвърля се 553 за, против, въздържали се, електронна проверка 553, край на гласуването, приема се, 554 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Електронна проверка 554 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 555 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 556 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 50 за. Против въздържали се, електронна проверка, 50-то изменение, начало на гласуването. Компромис Л за, против, въздържали се, приема се. Компромис М за, компромис М за, против, въздържали се. Проверяваме компромис М. Моля, гласувайте. Vote is close. Is adopted. Compromise. Приема се. Компромис Н. Това е на следващата страница, поне за мен. За, против, въздържали се. Проверяваме компромис Н. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 641 за, против, въздържали се, отхвърля се. 652 за, против, въздържали се. Извинявам се, казва председателя. 642 за, против, въздържали се, отхвърля се. 643 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 55 за, против, въздържали се. Проверяваме 55. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 644 за, против, Проверяваме 644. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Господин председател, мисля, че тук имаше техническа грешка по 55. Знае, че е неприятно. Не може ли да гласуваме отново? Не. Не, вече гласувахме. Не може да се повтаря. Минахме по-нататък. Иначе е, нарушаваме един принцип. 645 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека все пак да го проверим. 645. Край на гласуването. Отхвърля се. 646 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 56 за. Против. Проверяваме 56. Моля, гласувайте. Още един да гласува. Край на гласуването. Приема се. 56 се приема. 647 е съвместимо. За, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. 57. За. Против. Въздържали се. Проверяваме 57. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Шестстотин за, против, въздържали се, отхвърля се. 649 за, против, въздържали се, отхвърля се. 58 за, против, въздържали се, мисля, че се приема. Но ако искате да проверим, нека да го направим. 58. Мисля, че се приема. Още трима чакаме да гласуват. Край на гласуването. Приема се. 59 за, против, мисля, че се приема, но нека да го проверим, защото е идентично с а, а, друга група изменения. Начало на гласуването, край на гласуването, приема се. 654 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис П за, против, въздържали се, приема се. Изменение 670. 670 за, против, въздържали се, отхвърля се. 671 за, против, въздържали се, отхвърля се. 672 за, против, проверяваме 672. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 673. За. Против. Въздържали се. Приема се. Извинявам се, казва председателя, отхвърля се. Идентично е 674, затова отиваме на 675 за, против, въздържали се, отхвърля се. 676 за, против, въздържали се, отхвърля се. 677 за, против, въздържали се. Проверяваме 677. Начало на гласуването. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 6-7-8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 61 за. Против. Въздържали се. Приема се. 62 за. Против. Въздържали се. Приема се. 680 за, против, въздържали се, приема се. 681 за, против, въздържали се, приема се. 682 за, против, въздържали се. Проверяваме 682. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 63 за. Против. Проверяваме 63. Начало на гласуването. Още двама да го гласуват. Чакаме. Добре. Както желаете. Край на гласуването. Приема се. 684 е съвместимо. За, против, въздържали се. 684 трябва да го проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 690 за, против, въздържали се, отхвърля се. 691 за, против, въздържали се, отхвърля се. 692 за, против, въздържали се, отхвърля се. 744 744 за, а то е в блок. С 183 за, против, въздържали се. Аз мисля, че се отхвърля. Там, като е толкова важно, нека да го проверим. Още двама не са гласували. Един остана. Край на гласуването. Отхвърля се. 746 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се. Проверяваме 65. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 747 за, против, въздържали се, отхвърля се. 66 за, против, въздържали се, проверяваме 66-то. Начало на гласуването. Още един. Чакаме да гласува. Край на гласуването. Приема се. 749 за, против, въздържали се, отхвърля се. 67. За, против, въздържали се, приема се. 750 за, против, въздържали се. Проверяваме 750. Моля, гласувайте. Отхвърля се. 68 за, против, въздържали се. Нека да проверим 68 за. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 751 за. Извинявам се. То пада. 753 за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се. Проверяваме 69 Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 70 за, против, въздържали се. Пак трябва да проверим. Изменение 70-то, начало на гласуването. Vote is closed.